all language. We have interpretation for all, all language. All. language. Yes, yes. Yes, yes. Bună ziua tuturor! Добър ден! Добре дошли на всички! fost глума. Добре дошли на всички. Уважаеми гости, за мен е голяма чест е, да бъда днес тук. Казвам се Мирча Дяконо от Румъния, съместник-председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент – за мен е голяма чест да водя днес това междупарламентарно заседание за европейското културно наследство. Приветствам членовете на националните парламенти от името на колегите ми от Комисията по култура и образование, които днес не са тук. Искам на първо място да благодаря на всички вас, че сте тук Европейският парламент е, организира това събитие, така че да почетем годината на Европейското културно наследство 2018. Цел на нашата среща днес е да обсъдим различни теми, свързани с културното наследство. Да поговорим също и за правните измерения на тази важна година – така че е, да обменим опит, е, да поговорим за добри практики на национално ниво и не на последно място да помислим как можем да създадем една дългосрочна стратегия за културното наследство. Знаете, че тази година, е Европейска година, е година на европейското културно наследство. На последното заседание на междупарламентарно ниво взехме решението тази среща да има две части и три панела, които се провеждат по едно и също време. Култура и идентичност, запазване, консервация и възстановяване и трети панел културно наследство и образование. Утре ще имаме съвместно пленарно заседание с всички участници, така че да обсъдим заключенията от днешния ден. Всички участници могат да вземат думата и да се изказват, а утре ще говорят само национал... депутатите от националните парламенти и някои от депутатите в Европейския парламент, както и няколко подбрани гости. Днес можете да вземате думата. Днес имам, тук присъстват депутати от националните парламенти, колеги от Европейския парламент, експерти от Европейската комисия и ЮНЕСКО, национални координатори за Европейската година на културното наследство, представители на гражданското общество и на организации за защита на културното наследство. Срещали сме се и по други поводи и се радвам, че приехте днешната ни покана. Уважаеми гости, преди няколко дни преди една от другите ни срещи, един от експертите каза, че трябва да имаме обща европейска директива за културното наследство, защото всичко ще бъде по-лесно. Да, разбира се, но това е невъзможно, защото знаете, че културата и културното наследство е от компетенциите на държавите членки, не на Европейския съюз. Тези теми са особено сложни и са тясно свързани с националната идентичност. Преди да започнем с дискусиите, трябва да кажем, че тази тема остава и в европейската компетентност. Всичко това е много важно именно през тази година, защото много експерти се събираха по различни поводи, така че да обсъждат важни теми за европейската култура – тези теми бяха разделени в 10 инициативи, представени от Европейската комисия. Аз бях докладчик в Европейския парламент за различните инициативи и до момента ми направи голямо впечатление колко основно бяха обсъждани тези теми. Уважаеми колеги, знаете, че Европейския парламент може да дава само препоръки в областта на културата. И за да може тези препоръки да доведат до конкретни резултати, ние имаме нужда от вас, представителите на националните парламенти, защото вие можете да предадете това послание във вашите държави. Джовани Мендолов е представител на правната служба. Той е нашия правен консултант който ще ни даде информация от правна гледна точка за европейската култура. Затова предлагам да започнем с обсъждането. Най-напред Европейската комисия ще ни представи структурата на, европейската, на годината на европейското културно наследство. Ще ни бъдат представите инициативите, които ще обсъждаме днес. Госпожа Ерминия Скитияно ще ни представи това тя е експерт в Генерална дирекция по култура и образование. След това ще имаме обсъждаме и с други колеги от други генерални дирекции. Ще проведем след това дискусия по теми, свързани с защитата на културното наследство, най-вече за защита на околната среда и необходимостта да имаме един устойчив туризъм. И предлагам след всяко едно представяне, след всеки един дебат, да дадем възможност на колегите да ни представят примери от добрата практика. В края на деня ще направим заключения, които ще бъдат представени в 9 часа утре на пленарното заседание. И преди да преминем по същество, позволете ми да обясня няколко организационни неща. Трябва да приключим най-късно в 18.20 и да а, отидем на коктейла в залата на а, депутатите. Имаме превод на 23 езика и дебата ще се предава на живо по интернет. Затова нека веднага да започнем с госпожа Ерминия Чакитано, която ще ни представи рамката и 10 инициативи. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога днес да бъда тук с вас и да споделя този невероятен опит по отношение на организацията и управлението на Годината на европейското културно наследство. Напомням ви, че това е единствената европейска година в рамките на комисията Юнкер. Европа е известна със своето културно наследство. След това ще говорим, например, за големия брой обекти от културното наследство в Европа. Известни сме също и с нашата компетенция, експертиза, с нашите обучителни центрове и начина по който управляваме и защитаваме нашето културно наследство но винаги е важно да се помни, че културното наследство не е пасивно наследство. Винаги трябва да се действа така, че това наследство да бъде запазено за бъдещите поколения. То никой не трябва да се счита за даденост. Най-вече в днешно време има много научени уроци и опит, които са много важни за Европа днес и за създаване на визията за бъдеща Европа. Културното наследство включва историята и научените уроци от нашите постижения, от нашия успех, но също така и от нашите неуспехи, войните, борбите, които също са се случвали в Европа. Това са наистина много важни уроци. Ето защо в правното основание на е, годината на европейското културно наследство, съветът и парламентът са подчертали важните цели на това наследство. Трябва да се говори повече за важността на това наследство, повишаване на информираността за нашите истории и ценности, и също така засилване на принадлежността към Европа. Ето защо е вярно да се стимулира споделянето на опита във връзка с културното наследство. Разбира се, това също е възможност да видим как можем по-добре да защитим, какво можем да направим, така че да предадем това наследство на бъдещите поколения. Всички знаем, че в момента културното наследство неговото администриране и органите, които се занимават с това, са изправени пред много нови предизвикателства. Глобализация, цифровизация, прехвърлянето на знания от поколение на поколение. Всичко това се превръща в проблем. Ето защо беше взето решение да се започна действие на европейско ниво за подкрепа на сектора, за да се справи с тези предизвикателства. Гражданите ни поканиха, приканиха на всички нива да предприемем действия. В Евробарометър в края на 2017 комисията публикува определени данни. На първо място, наследството е важно за европейците. 84% от хората са казали, че наследството е важно за тях и за техните общества. 80% са декларирали, че а, културното наследство е важно за Европейския съюз. Също така голяма част от европейците смятат, че това е важно, защото се създават работни места. А кое е още по-важно? 70% се чувстват горди от своето културно наследство, което не е в тяхната държава. Те се гордеят с културното наследство, което се намира в други държави от ЕС. И това е много важно. Ако погледнете, става въпрос за чувството за принадлежност към Европа. Ето защо мотото на, на културата на европейското културно наследство е там, където миналото се среща с бъдещето. Не, не става въпрос, че наследството е ресурс само а, от миналото, то е важен ресурс и за нашето бъдеще. Ние създадохме кампания, инструменти, е, а, вебсайт и Искам да ви приканя да разгледате този вебсайт и нашата кампания. И днес на този панел ще погледнем по-задълбочено някои от инициативите, които са насочени към подкрепата на сектора, така че да защитава и консервира нашето културно наследство. Какво сме постигнали до сега? най-вече във връзка с повишаване на осведомеността относно важността на културното наследство в Европа. Над 11 000 събития в цяла Европа, наистина е впечатляващ брой. И завършващото събитие ще се проведе във Виена на 6 и 7 декември – и тогава ще разполагаме с точните цифри. 6,2, до 6,2 милиона души сме достигнали до момента. Също така има и голямо количество текущи проекти на национално и европейско ниво. Тези проекти носят логото на годината на европейското културно наследство над 7900 проекта на национално ниво. За това става въпрос. Също така имаме 29 проекта, които са финансирани по програма Креативна Европа с бюджета, който е включен в правното основание на годините на европейското културно наследство. Тези 29 проекта бяха насочени към повишаване на усещането за принадлежност на Европа, европейското измерение на културното наследство и повишаване на важността на това усещане за принадлежност към Европа. Имаше обаче още няколко допълнителни източници на финансиране, например програм, от програмата Хоризонт 2020. Моите колеги могат да ви дадат още по-подробни цифри и информация. Също така програм, проекти по Еразъм Плюс, Европа за гражданите, структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и така нататък. Но е, е годината на европейското културно наследство не е само един набор от събития. Това, за което беше важно за нас, е да променим начина по който се занимаваме с нашето наследство, да видим какви са предизвикателствата, да ги идентифицираме. Ето защо ние сме посветили голямо внимание на това как да оставим наследство за бъдещето. И тук айсберга Може би наследството не е толкова видимо, но то ще бъде изключително важно за бъдещето. А какви са основите на това важно наследство? Основите се коренят във важния дебат, който беше проведен и който започна около 2014 година на европейско ниво. Тук бяха включени всички европейски институции. Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, парламента, всички заинтересувани страни и също така представители на държавите членки и съответните администрации. Този важен дебат показа един напълно различен начин, по който разглеждаме културното наследство и сега гледаме на него по различен начин – ние всички стигнахме до извода и се съгласихме, че културното наследство трябва да бъде разглеждано чрез един аналитичен подход. Да се разглеждат материалните, нематериалните и цифровите измерения на културното наследство по един интегриран начин. Аз съм професионалист, работила съм в Италианското министерство на културното наследство и това е едно голямо постижение. Друг важен момент в нашите открития и постижения, които бяха възможни с тези важни дискусии, които проведохме, е, че културното наследство е ресурс. То води до ползи до всички, за всички аспекти на устойчивото развитие. Околната среда, цялостното общество и разбира се е много важно и за културното развитие. Но за да се усетят ползите във всички тези четири измерения, не можем чисто и просто да следим какво става и да документираме трябва да предприемем действия и да бъдем проактивни. И особено по по-интегриран начин, обхващайки всички политики, в които културното наследство представлява важен компонент. Ще ви дам някои примери. На европейско равнище културното наследство е компонент от политиката в областта на околната среда, в областта на научните изследвания, туризма, като политика и разбира се и образователната политика. Знаете, че има много подкрепа от структурните фондове за местното и териториално развитие. Но, ако не използваме всички тези ресурси и възможности по един интегриран начин, рискуваме да попаднем в логиката на силозите, която е изключително опасна. Така няма да се получим един от друг. Споменах от схе... и схемата, която идва от а, една програма а, и ви приканвам да разгледате това изследване от консорциума Европа Ностра, където се е, анализират повече от 200 случая и подходи за културното наследство и там действително се способства за по-интегриран подход. Как да се преведе това на европейско равнище? В, с концепцията за прилагане на хоризонтално равнище, мейнстриминг, която е част и от договорите. Подчертава се също така и в правното основание за Европейската година на културното наследство. Правното основание е, в него се иска от комисията да работи по-добре във всички сектори и да разгледа възможните синергии и съчетания в различните политики на Европейския съюз. Може да си представите колко е сложно. За да проработи това усилие, ние създадохме много сложна система на административно управление. Това е архитектурата на това управление, така както беше заложено в правното основание на Европейската година за културно наследство. Може да се каже, че е доста уникално този, този начин на управление – Управлява се на ниво държава членка от група комитет национални координатори, назначавани на, европе... на национално равнище, тъй като знаете, всичко, което в областта на културата е обект на субсидиарност, а именно държавите членки имат своите правомощия. Но има възможност за координация на дейностите на европейско равнище и особено да се осъществява обмен на добри практики сред националните координатори. Имаме 9 асоциирани държави. Не сме ограничили само до Европейския съюз. Имаме и 9 държави, които участват в Европейската година на културното наследство. Европейския парламент е изцяло включен и а, участва в работата на Комитета националните координатори, като наблюдател. Европейския парламент също така участва в заседанията. Нашия председател участва е част на този комитет. И също така в един много важен комитет участва парламента. В него се събират всички основни заинтересовани страни в сектора. Така че основните мрежи, основните платформи са там и най-важните международни организации, като например ЮНЕСКО, Съвета на Европа и така нататък също участват. Естествено, големите а, е, заинтересовани страни, като Европа Ностра и така нататък, също. Участва Европейското представителството и делегацията на Европейския съюз в съответните държави, както и Економическия и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския съвет също участват. В средата на тази схема виждате Генерална дирекция а, образование и култура. Ние сме координатор на тази сложна машина. И включваме и важния компонент, свързан с младеща, образованието и спорта. Те са част от нашата генерална дирекция. Но както виждате, имаме няколко генерални дирекции, които работят заедно с нас. 19 служби общо допринасят за Европейската година на културното наследство. И обратната връзка от заинтересованите страни, която сме получили до момента, е, че много от тях считат това за едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Това, че работим толкова добре заедно. И трябва да кажа и да добавя и то с ентусиазъм. Общия план и общите цели за да могат да се постигнат до края на тази е, година, сме идентифицирали 10 европейски инициативи. Днес няма да ви разказвам подробно за всяка една от тях, но ще се спра на 10 инициативи, по-тясно свързани с настоящия панел. Тук съм подчертала имената на тези 10 инициативи, както и съкръщението на генералните дирекции, които участват в това. Десетте инициативи са в 4 стълба. Първо, този свързан с ангажираността, след това устойчивостта, закрилата и иновацията. В ангажираността сме се концентрирали като усилия, особено в младото поколение – които ще наследят въпросното културно наследство. Така че тук дейностите ни са в посока на образованието, използването на възможностите, например, в туининг схемите, в корпуса за солидарност и така нататък. И за това тук имаме силно сътрудничество. В този стълб с няколко генерални дирекции. Стълба, свързан с устойчивостта, е това, което споменах и по-рано. Как да направим така, че нашите дейности да доведат до устойчивост. Тук си сътрудничи много добре с генерална дирекция ГРО, които ще чуем малко по-късно днес. Генерална дирекция околна среда. Ето колегата тук от Генерална дирекция околна среда ще обясни по-подробно как. Ето и колегата от Генерална дирекция научни изследвания и те ще обяснят по-подробно. Следва стълбът за, за кривата, защитата и иновацията. За тях ще дам малко повече подробности. Първо, съвсем набързо устойчивостта. В него искам набързо да ви информирам за една от най-важните инициативи, в които участваме в момента, а именно това да се концентрираме върху устойчивия културен туризъм. Знаете, че той е много сериозен лост за местното развитие, но също така знаем, че туризма трябва да се развива и управлява по един устойчив начин, тъй като твърде големия туристически натиск може да се окаже опасен за културното наследство. Ето защо обръщаме много внимание на този на тази тема. Има група държави членки, които обмислят всичко това и подготвят препоръки за устойчив а, културен туризъм до края на годината. Първия преглед на тези препоръки – ще бъде в конференцията, в Виена на конференцията на 7 декември. Има и презентация, която беше направена 25 и 26 октомври с някои предварителни а, с известна предварителна информация за някои от констатациите. Важния стълб за защитата. Тук ще обърна малко повече внимание. Една инициатива, да ценим наследството и разработване на качествени стандарти за намеса при културното наследство. А, ние наистина сме пример за това как защитаваме и възстановяваме нашето културно наследство. Вярно е обаче, че много дълго време не сме обсъждали, не сме споделяли основни принципи. И ние разглеждаме именно тези принципи по, е по един динамичен начин. И това е една първа възможност в момента, която създаваме, да обсъдим какво имаме предвид като качество. Искаме да разгледаме тази област. Какво значи автентичност днес в Европа, когато се намесваме при културното наследство? И най-вече, колко важно е това качество колко е важно да обясним какви са принципите на качеството, когато се използват европейски средства за културното наследство. Това е а, действително толкова важно, защото ако наистина вървим в посока на по-засилено разпространяване на европейското културно наследство, в крайна сметка може да има друга цел за използването на средствата от фондовете. И така да се окаже, че добавната стойност е по-ниска. Ето защо Европейския парламент, и тук искам да подчертая това, защото господин Дякон беше докладчик за резолюцията на Европейския парламент от 2015 година, там се подчертава именно тази необходимост, тази важност да се концентрираме и да обсъдим какво имаме предвид, като говорим за качество в, на европейското равнище. И така, да може в следващия етап на структурните и други а, фондове да има ясни критерии за качество. Това беше отразено и в инициативата на латвийското председателство, конференция организирана през 2015 година в Рига. Също а, беше подчертано колко е важно да има по-добро сътрудничество и синергия между настоящата и модерната архитектура и културното наследство. в Европейската година на културното наследство след това включи тези цели, способството за дебат, научни изследвания и обмена на най-добри практики за качеството на съхранението и а, опазването, иновативните а, възможности за повторна употреба и а, разпространение на културното наследство. А, съвета също в своите заключения говори за хоризонталното и широко разпространение на важността на културното наследство и подчертава, че целите за разпространяване на културното наследство са важни, но също така трябва да помним и ценностите. Също така се подчертава важното въздействие на всички дейности върху културното наследство и също така необходимостта от насоки за качество, които гарантират не намаляването или увреждането на културното наследство от нови инвестиции. И така, ние създахме една, създадохме една много важна група от експерти, която работи на принципите на отвореност и прозрачност. Започнахме действително да работим като експертна група, но Целта на групата е да подготви резултат, който ще бъде достъпен и включващ. Резултатът трябва да бъде разбираем и за неспециалисти, особено заради факта, че ние сме включили именно такъв подход. В културното наследство и действащите лица не са само експерти. Това е графика, който, който проведахме с експертите и подготвихме първоначален документ, проект, който ще бъде обсъден на 22-23 ноември в Венеция съвсем скоро. И след това обсъждане намерението на комисията е да отвори публична консултация по темата. Друго нещо, което е важно и това е начина по който работим във всички генерални дирекции, е, че Хоризонт 2020 през 2019 година ще подкрепи създаването на социална платформа от експерти, които ще продължат обмен по тази тема. Така че след като подготвихме този първи документ за принципите на качество на европейско равнище, този процес ще продължи с подкрепа на Хоризонт 2020. The, the, the, the... Това са датите на конференцията. И още подробности за поканата за предложение, която беше публикувана и това, което се очаква на 14 март. 2019. Друга важна инициатива в това отношение е наследство в риск. Борбата срещу незаконната търговия с културни е, ценности и управлението на риска в, е, при културните паметници. Тук разглеждаме нещата от гледне, две гледни точки. От една страна, важния проблем, свързан с незаконната търговия – и от друга страна увеличаване на капацитета при опазване на културните паметници и местата с културно наследство. Знаете, че вече съществува правна рамка в това отношение, но съществуващата правна рамка – а по-конкретно първите три документа, които съм включила тук. Съществуващата правна рамка е по-насочена към необходимостта да предотвратим извеждането от Европейския съюз на европейското културно наследство. Така че до сега върху това сме се концентрирали. Да опазим нашето културно наследство, да не се изнася то. Но след разрушенията в Близкия изток по, се повдигна важността и на това да се борим с това идващите от други краща на света културни ценности да не са обект на незаконна търговия. Затова комисията предложи такъв регламент и то в момента, той в момента се обсъжда в съвета и в парламента и се надяваме първата четвърт на 2019 да бъде окончателно прият регламент. Но законите са едно, хората са също толкова важни. за това, освен законодателната дейност, трябва да имаме и обучителна, образователна дейност. С това си сътрудничам с ЮНЕСКО. Обучаваме участващите в творческия пазар в това отношение, както и правоохранителните органи, които също имат роля в това отношение. Подготвяме ръководство. То ще бъде достъпно съвсем наскоро. Има и модули за електронно обучение, които също ще могат да се използват. В паралел също така работим за обмена на споделянето на опит и обмена на добри практики, социална платформа съществува за културните ценности и използването на технологии – така че се разпространява дейността. И също така ще подготвим и изследване за различните измерения на законната търговия, на културни ценности, какви са видовете престъпления, какви са основните маршрути. Твърде малко знаем до момента. Работим също така интензивно и в за това как да се управлява риска най-общо. Затова и комисията подготви изследване за това как може да се предпази, предпази културното наследство от а, а, природни бедствия и от а, бедствия създадени от хората. Знаем, че когато има бедствия, твърде често системите не са свързани с тези за защита на културното наследство. Така че сме включили цялата съществуваща информация на географски принцип. Огромните изследвания, които са осъществени на европейско равнище, важните констатации, докато сме стигнали и които, за съжаление, понякога не използваме, и също така съществуващите стратегии и средства във всички държави членки. Видяхме, че е много важно да се знае какво се случва всяка една държава членка, най-вече защото, знаете, разполагаме с тази система от DG ECO, за гражданска защита. Много важно се знае какво съществува на ниво държава членка, за да може да се разработи по-голямо сътрудничество на европейско равнище. Ще спомена сега, че за нас в тази мярка е много важно използването на системата Коперник, но колегата ще обясни по-късно какво представлява това. И така, какви са констатациите от изследванията, полуките, които сме извлекли от тях, трябва да се подобри координацията на всички равнища. Европейско, национално, регионално. Липсва съпосочие в веригата на отговорността при съставането на политиката и до практическото приложение. Също така много важен източник на информация и знание обхванахме от колегите, разработени от колегите, които работят в Генерална дирекция научни изследвания. Там се подкрепя разработката на системи за определяне на риска при културното наследство. И друг важен момент от нашата работа е свързан с уменията във връзка с културното наследство. Знаем, че професионалистите в Европа идват от важни школи. Имаме наистина отлични експерти, но тези експертни знания – са изправени пред няколко важни опасности. На първо място, много трудно се предава знанието и компетентността в това отношение през поколенията. Няма как а, да се наеме новото поколение и фактически се получава така, че старото поколение се пенсионира и няма на кой да предаде знанията си. Също така експертите не са подготвени с знанията, за да се изправят пред новите предизвикателства. Помислете си за цифровата революция. Колко е важно да имаме такива знания, за да има по- добро преживяване на посетителите в музеите. Затова и една друга държа... група държави членки работи по тази тема и във Виена съвсем скоро ще представи резултата от тези този размисъл. И така те разглеждат това, което трябва да се направи на европейско и национално равнище в това отношение. Имаме и още една инициатива, която е важна, но съвсем бързо преминавам през нея. Това е инициатива на име наследство за всички, как да се включат повече хора, как да се включи местното, а, местната общност, да разбере по-добре стойността и важността на културното наследство. И тук сме партньори с Съвета на Европа. Един важен проект се нарича Faraway. и чакаме подписа на конвенцията от ФАРО. Десетата инициатива се нарича Наука за наследство. Колегата ще говорят, колегите ще говорят малко повече по-нататък. Тук искам само да подчертая последните събития от миналата седмица. Панаир на европейските иноватори, отново организиран в духа на са посочните препокриващи се елементи от европейските заинтересовани страни, хора, идващи от предприятия, от фондации, да видим как да се използват резултатите от тези важни научни изследвания, които се осъществяват на европейско равнище и как да се приведат в държавите членки. Приключвам сега с прогнозите за бъдещето в Европейския дневен ред за културата, който беше наскоро прият. В предложението се казва, в предложението на комисията се казва, че комисията ще представи план за действие за културното наследство. И така, сега се получаваме от всички тези е, инициативи, опит, извличаме полуките, обмисляме този план за бъдещето, защото това, което правим сега, е важно не само на европейско равнище, но и на, на ниво държави членки. Разбира се, един важен компонент от план за действие е именно възможността да продължим с този хоризонтален и обхващащ подход за културното следство. Това означава и на ниво държави членки, така че за нас първата стъпка беше да включим в следващата покана на Creative Europe, Творческа Европа, отново включване на културното наследство, отново с повишаване на информираността за общата история и ценности и също така за способстване за усещането за принадлежност в общото европейско пространство, с което приключвам и ви приканвам да разгледате нашата интернет страница. Благодаря. Сега, преди да преминем към следващите оратори от другите дирекции на Европейската комисия, искам да направя една бележка. Сигурно сте забелязали, че госпожа Щекитано говори много, че Европейския парламент винаги е бил с нас в тези проекти за културата на, за европейското, наследство, европейското културно наследство. тъй като парламентът в този случай беше част от проекта, за нас това означаваше, че това е знак на великодушие, но също така и разбиране от страна на Европейската комисия и важното Малтийско председателство за значението на културното наследство. Културното наследство представлява една колекция от ценности от всички държави и фактът, че през тази година приключва във Виена на 6 и 7 декември, мисля, че казахте, че тогава ще се състои това събитие. Та това също е символично. Този град, тази част от света представлява един истински мост между Запада и Изтока са символично значение и това много ме радва. Сега продължаваме и сега давам думата на господин Рене Мартинс и госпожа Ориана Грасо и господин Факин от същата генерална дирекция за проучване и иновации. Вие имате думата. Заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря господин Дяконо за поканата да участвам в това събитие. Пред представители от Европейския парламент, националните парламенти и други колеги. Винаги е удоволствие да бъда тук. Имал съм такава възможност и съм ви много благодарен отново. Ще направя привръзка с току-що направеното представяне, особено по точка 7, а именно опазването на културното наследство и рисковете. Коперник. Може да ви се стори, че е малко странно моето изложение. То прави привръзка между две неща, които са доста различни, далече едно от друго. Говорим за космоса всъщност какво общо има между космоса и културното наследство? И връзката каква е между миналото, настоящето и бъдещето? За да положа нещата в контекст, само ще кажа, че вероятно сте наясни, че Европейската комисия от името на Европейския съюз има няколко програми за космоса. Галилей, е, това е всъщност европейския GPS, така да се каже, но имаме и Коперник, който е посветен на сателати, които обикалят земното кълбо и изучават нашата планета. И това е всъщност е, нещо, което е собственост на Европейската комисия от името на Европейския съюз. И всъщност Европа има способността да постигне всичко това, защото разполага с необходимата инфраструктура – и няма една единствена европейска държава, която би могла да постигне всичко това сама. И така Коперник е всъщност една програма за наблюдение на Земята. Никой друг в света няма подобна програма. Нито китайците, нито японците, нито американците. Тя работи вече от 20 години. Тя започна преди 20 на година в Лаго Маджоре, в Италия, на едно поселище наречено Бавено. И през годините постигна много. Имам и снимки, с които мога да покажа всъщност как се е развила тази инициатива. Ето ви една снимка на Лаго Маджоре преди 20 на години. Това е от американски сателит всъщност, Ланцат. А това е същото място, заснето от европейски сателит Сентинел. Снимката е от, 2, от юни 2018 година. Тук виждате, че разделителната делителната способност е изключително увеличена. Мога много време да ви обяснявам, що е то Коперник, но на тази а, графика разбирате какво всъщност правим. Имаме сателит, това е в центъра на изображението и благодарение на събраните данни на изображенията, които сателита събира, можем да генерираме информация в различни области. Например, морето, по суша, какво се случва в атмосферата, но бихме могли да окажем помощ и по линия на гражданската защита, когато има възникнали спешни а, случаи, също така по въпросите на сигурността и изменението на климата. Защото можем да следим как всъщност следа се стопява на полюсите. Какво общо има това обаче с културното наследство? Когато говорим за културното наследство, това е един от слайдовете, който сме представили в една от нашите работни срещи. И на нея се вижда връзката към културното наследство. Това вероятно не е последната актуализация, която постъпи от ЮНЕСКО, но виждате различни природни обекти и културни обекти, които са близо един до друг. Ето това са изображенията, които сателита ни осигурява. Така получаваме представа за а, това как изглежда Земята на 700 или 1000 км а, разстояние. Така че търговските сателити могат да слизат и до резолюция 30 см, например. Това са снимки, които може да откриете в интернет. Имаме и такива собствени, но това са снимки от Австралия, Самара в Ирак, Анкор и корал, кораловите рифове в Австралия. Имаме и е, последната снимка на един забравен град в Сахара. Какви са заплахите за природното и културното наследство? Някои от елементите ще ги спомена. Замърсяването на въздуха, например, защото той може да унищожи е, обектите на културното наследство. Бомбардировки по време на военни действия. Културното наследство може да бъде унищожено много бързо. Имаме и природни стихии разбира се, които засягат природни обекти, които изчезват. Може да имаме обезлесяване, земетресения, наводнения и всичко това засяга културното наследство. И всъщност Коперник може, Коперник, програмата Коперник може да помогне именно тук във връзка с качеството на въздуха, например, може да посочи кои и къде са замърсителите – и какво можем да направим за опазване на културното наследство? Когато има разрушения, можем да проследим какво е било положението преди и а, сега, за да можем да направим разчети за онова, което е унищожено и да решим какви мерки за намеса да осъществим. Можем също така да предвидим някои от рисковете, когато туристи посещават обектите и да ги а, уведомим за заплахите, наводненията. Тук може по-лесно да разберем кои ще бъдат районите, които ще бъдат засегнати. Всъщност, е, изчезването на горските масиви е проблем навсякъде по света. Всяка година можем да прогнозираме точно какво ще бъде обезлесяването. Земетресенията са също както при... Е, последствията са както при бомбардировките. Така ние можем да е, решим кои са унези културни обекти, които са били унищожени. Можем да генерираме а, карти, можем да ги населяваме с много данни чрез някои особени технологии. Можем да проследим как се променя земната повърхност. И по този начин а, можем да преценим доколко това засяга културното наследство и да осъществим наблюдение. Ето ви един друг пример от Сирия. Там беше възможно да проследим особ... някои аспекти. Виждате а, изображение с висока резолюция от Google Earth – Разликата е, че в Google на всеки 3-4-5 години можете да правите снимки. В Sentinel разделителната способност е много по-малка, но на всеки 3-4 дни можете да имате ново изображение, което да ви позволи да проследите промените и да установите кои са тези елементи, които засягат е, културното наследство, примерно от 4 до 11 август. Какви са услугите, които предлага Коперник, е, движение на земните маси, проследяване на замърсяването на въздуха, как замърсяването засяга културните обекти, унищожаване, разширяването на градското, градските зони, изменението на климата и промени в земеползването. Коперник може да бъде полезен във всички тези посоки. Как можем да подпомогнем културното наследство? Има една целева група, която бе сформирана. Водеща тук е Италия. И държавите членки в нашия комитет по Коперник решиха да се възползват от тази възможност. Италия сама се предложи да е водеща, но много други държави членки се включиха и тези дни наистина работата им потръгна понякога а, тези сателити се ползват само от специалисти. Това, което е важно, е, че потребителите, които ползват тази информация, могат да разговарят и помежду си. Затова ние предвиждаме някои конкретни програми насърчаване на създаването на стартиращи компании, на старт апи, които да разработват различни приложения. Всъщност това бе моето кратко представене на Коперник. Ако желаете повече информация, можете да я намерите на веб сайта и ако имате и въпроси към нас, с удоволствие ще ви отговорим и ви благодаря. Yes, uh, Благодаря Господин председател, добър ден, госпожи и господа. За мен наистина е чест да бъда пред тази аудитория и да ви обясня какво правим, за да подпомогнем научните изследвания в областта на културното наследство а, точно преди мен инициативата за опазване на а, материалното културно наследство без споменато. Какво е а, всъщност опазването на културното наследство? Какво представлява консервацията? Ще направя една аналогия с медицината. А, знаете, че лекарите а, се стремят да лекуват своите пациенти и всъщност за нас пациента е културното наследство – тези, които се занимават с консервация, са тези, които лекуват, третират пациента и учените, които са специалисти по материалознание, разработват и прилагат техники и материали за възстановяване на културното наследство. Всъщност това е един вид възстановителна консервация или възстановяване на а, културното наследство, а превенцията е всъщност един вид предприемане на мерки, без да осъществявате намеса по културните а, ценности, за да ги съхраните и а, запазите. Освен това, трябва да се придържаме към изключително високи етични стандарти, както това става в областта на медицината. Няма едно единствено решение, приложимо във всички случаи. Всеки пациент си има своята диагноза. Така че тази аналогия, която ползваме е много уместна, не съм я измислил аз културното наследство като такова е част от е, рамковите програми на Европейския съюз още от, от 86 година и в Хоризонт 2020 това остава като ангажимент. Има ангажирани 500 милиона евро. Това е едно увеличение от почти 100% сравнено с предходната рамкова програма. Повече подробности можете да получите от материалите, които спомена преждеговорищия. Съхранението, опазването на материалното културно наследство а, става по линия на Хоризонт 2020 година. Стълба, който е за а, индустриално развитие, т.е. използват се върхови постижения в материалознанието, нанотехнологиите, така малко повече навлязох в научния жаргон, но ние системно а, разчитаме на превентивни мерки, а, които са с а, ниска стойност като цена, за да можем да съхраним културното наследство. А, над 45 милиона евро е финансирането по линия на Хоризонт 2020. Сериозно увеличение, сравнено с предходната програма. Вероятно си спомняте, че от преходната презентация, че стана дума за 66 милиона евро за раз, разработката на нови материали, е част от тези усилия. Но тук аз само се спирам на промишлените технологии. На следващите слайдове ще ви покажа някои снимки от най-новите ни проекти, които продължават или вече са приключили. Имаме тук катедралата, а, нанокатедралата, така да се каже. Тук имаме а, защита, опазване на а, важни катедрали в различните европейски страни, опери също така които биват опазвани при много различни атмосферни условия. Идеята ни е да обединим усилията за опазване на конкретни паметници, например в Латвия, Полша, Испания. Това са само някои от примерите. На този слайд тук виждате нагледяване на един проект на наследство на базата на целулозата, т.е. съхранение на тези изображения с използването на нанотехнологии, нови материали, нови технологии за почистване на картини и виждате нагледно показване как се съхраняват такива картини на Пикасо и на Джаксън Полък. Всичко това са много добри новини, но не бива да забравяме посланията, които постъпват от общността на а, специалистите и институциите по съхранение на културното наследство – защото там финансирането е а, прекалено ограничено и са необходими много нови а, приложения, за да можем успешно да се справим. В крайна сметка, сред специалистите и експертите има огромно неудовлетворение и би трябвало да се увеличат средствата за това. През последните години беше постигнато много по цифровизацията на културното наследство, но още много работа ни остава за да можем да управляваме културното наследство по-добре. Но това не може да подмени реалното удоволствие от това да имате съприкосновение с истинските културни ценности. Защото така социалните, културните, економическите измерения могат да бъдат оценени по достоинство. Има простички неща, като например обявата на търгове за консервиране на културни ценности. Културата винаги е един а, минимален елемент от а, различните програми за научни изследвания, но кампаниите за реставрация а, всъщност една възможност, която не се използва до край. И в заключение, разработването на международни стандарти и водещи практики е нещо, което нашия комитет споменава. Някои държави членки имат много добри стандарти и процедури и те трябва да бъдат налагани без да се опоручават а, наличните такива в национален мащаб. Благодаря за вниманието. Acum câteva întrebări, câteva răspunsuri. Благодаря. Дали сега има въпроси и съответно отговори? Искам обаче да ви помоля да се ограничите до две минути във вашите изказвания и преди да вземете думата да се представите накратко, за да можем да знаем кои сте. Сигурно знаете, че последната дума на диктатурата в Европейския парламент е тук този чук и тук сме подложени на терора на минутата. Защото в Европейския парламент минутата може да бъде нещо много ужасно. Първо се представете, заповядайте две минути. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Добър ден, аз съм от Виена, където на 6 и 7 декември ще се проведе заключителната конференция. Радваме се, че във... ще можем да представим нашето културно наследство ще повдигна малко колисите, защото в Виена се провеждат много инициативи, които в момента се наблюдават много внимателно и при които културното наследство, за съжаление, не се взема предвид. Става въпрос за дискусията за културното наследство на ЮНЕСКО и в центъра на нашия град се строи една висока сграда – а в Виена гражданите се гордеят с това, което е, е постигнато от културна гледна точка през последните 100 години. И сега политиците не се съобразяват кой знае колко с това. Ми, мини, в, мини, ня, в, в Австрия няма Министерство на културното наследство, а правото на строеж се определя регионално. И поради покачването на цените на имотите, строителните спекуланти спечелиха и, за съжаление, в момента цари едно неблагоприятно настроение за културното наследство. Политиците не работят достатъчно, за да защитат това наследство. Тук не става въпрос за, наустойчивост или социални е, въпроси, а да се спрет багерите, които искат да прегазят културното наследство. Ето защо ви моля в името на опазването на културното наследство в Виена да възприемете сериозно гражданската инициатива, която работи в тази посока, но която общината в Виена не приема достатъчно сериозно. Благодаря. Добър ден. Аз съм сенатор от Испанския сенат. Много ми бе приятно да чуя обяснението, което бе дадено за развитието от 2014 до сега и докато стигнем до годината на културното наследство през 2018 година. По този начин ние подпомагаме културата и нашето културно наследство, но има и други начини това да бъде постигнато, като например чрез проявата на солидарност. И тя трябва да бъде казана съвършено и ясно. Говоря за солидарност между поколенията, между географските райони аз съм от един град в провинция Сеговия. И когато говорим за наследство, ние говорим и за наследството в селските райони. Така че солидарността в този смисъл е един стълб. Другия стълб е равенството, социалното, економическото и осигуряването на заетост. Не можем да говорим за устойчив туризъм, ако не говорим за равнопоставеност по отношение на работните места. И третият елемент е достъпността. Както за тези, които се занимават с творчество, така и за населението. Съпричастността е друг важен стълб. Участие в образованието и знания за всички тези инициативи. Скоро ще приключа, господин председател, но ние трябва да припознаем културните политики и да говорим за политика в областта на културата. В Европа имаме такива проекти за културата, за наследството и за ресурсите в тази област. Eh, Добър ден. Оратора не говори в микрофон. Оратора не ползва микрофона, не се чува добре. Discúlpeme eh, agradecía, decía las anteriores intervenciones, pero hay una cosa en la, que, pues, sobre la que... Има едно нещо, което бих искала да се спра по-подробно, а именно унищожаването на наследството от природни бедствия. Това се случи в Испания – в Лорка, в Мърсия имаше земетресение и беше унищожено културното наследство в един град, който бе с много богато наследство. Липсват специалисти в определени занаяти би трябвало на европейско равнище да направим нещо, да можем да обучим хора да ползват тези занаяти. Например, килимарството е занаят, който е изчезнал. Няма как да съхраним културното наследство, ако нямате умели занаячи за това. И държавите членки трябва да направят нещо, но Европейския съюз също.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 Качеството на реставраторите в Польша е много високо и ние работим заедно с съседни държави като а, Украина. Ще говоря за препоръките на Варшавския комитет – една конференция с 200 участници, проведена във Варшава. Там бяха прияти много важни препоръки. Искам да кажа, че нашите колеги от парламента трябва да могат да се възползват от това. Нося тук няколко копия, но има и уебсайт и въпросът действително е много важен. Занимавам се с тези въпроси вече над 20 години. През 1993 разработих кодекса от Барселона и за тези неща трябва да говорим наистина много открито, защото именно образованието в тази област ще ни позволи да се справим с проблемите и да, разбираме, и да разберем ценностите. Тези препоръки е, към кого са насочени? Към Комитета по международното наследство, ЮНЕСКО, Световната банка, всички международни организации. И ще, предоставя тези документи, за да ги използвате. Някой вдигна ръка, така ли? И имам един въпрос и след това продължаваме с още един, с още един дискусионен кръг. Казвам се Димитри Севастакис от Гръцкия парламент. Въпросът ми се основава на наблюдението е, на наблюденията на моите колеги за устойчивостта. Има и идеологическа и економическа устойчивост. Става въпрос е, за замърсяването. Много неща бяха споменати. но има и нещо свързано с развитието, което оказва влияние върху културното наследство, модерния живот, развитието на градовете. Това вече не води до по-широко отваряне на културното наследство. Ето защо аз мятам, че това повдига въпроса за идеологическата устойчивост на културното наследство. Парламентът и комисията трябва да играят много важна роля за и да зададат правна рамка, технически правила за опазване на тези институции. рък... искате да вземете думата или вдигнахте ръка? Казвам се Илиана Спун, аз съм сенатор в Румънския парламент, член на Комисията по образование. С удоволствие слушах докладите. Оценявам това най-вече. Сравнението между медицина и културно наследство много ми хареса културното наследство като че ли в момента страда, ако можем да вземем това, като основа това сравнение. В Румъния лекарите емигрират в други държави. Независимо, че, се, че освобождаваме повече места за лекари, независимо, че университетите подготвят студентите добре, лекарите въпреки това напускат страната. Ето може да се каже, че в областта на медицината нашето културно наследство страда темата за структурни фондове за културното наследство. Те са много полезни в Румъния. С помощта на структурните фондове е, направихме голямо количество реставрации, но има много условия, които е, не ни позволява достъп до фондовете. Едно от тези условия, които се разглежда като пречка, е, че след реставрацията и реновирането сградата трябва да бъде достъпна за публиката. Но е, това, тези сгради, които най-често са публични институции или общини, кметства, притежават само една част достъпна за обществеността, не цялата сграда – може би тези условия за достъп до тези структурни фондове могат да бъдат променени, така че да реновираме повече сгради. Говорихте и за третия стълб за защитата за системите за качество и контрола на качеството в целия ход по изпълнението на проектите т.е. контрол на качеството, който да функционира в дългосрочен план. Но ще би било добре да се създадат условия, според които държавите да могат да участват. Да се вземат предвид всички мнения, така че всички държави да участват в съставянето на критериите. Благодаря. Сега последното изказване, защото няма да имаме време за отговори. Искам да благодаря на предишните оратори, за много ценния принос към тази дискусия. Искам да подчертая, че освен защитата, и регистрирането на културното наследство трябва да вземем предвид опасностите и рисковете, на които е подложено културното наследство. Не говоря само за региони като северната част на Кипър или Сирия. Определени градове и предмети на културното изследство просто бяха пометени от картата. Но има и екологични заплахи – има природни катаклизми, които могат да унищожат културното наследство. Искам да изтъкна, че Европейският съюз чрез процеса на цифровизация би трябвало да може да идентифицира тези рискове, да зададе някаква карта, електронна карта, Така че след всяко, след всяко на такова събитие или природно бедствие да може да тези културни ценности да бъдат възстановени и реставрирани. Благодаря. Благодаря. Кой ще отговори? Арминия, може би? Или господин Вакини? Мога да отговоря само частично, въпреки че бих се радвала, ако мога да отговоря на всички въпроси. Да, естествено има проблеми, но трябва да действаме и да променим начина по който управляваме нашето културно наследство. Някои, повечето от вашите въпроси потвърдиха необходимостта от един по реалистичен подход към е културното наследство. Не може да премахнете натиска от развитието, ако не работите в посока по-добро образование на местното население за ценността на културното наследство. Разбира се, хората трябва да бъдат съгласни с тези развойни проекти. Идеологията на развитието, промяната, когато хората разберат истинските ценности, тогава те вече ще могат да съдействат. И не може да се забранява достъпът на хора до, те, до културното наследство. Ако хората не нямат право да влязат и да се насладят на това наследство, как ще разберат неговата ценност? Така че достъпността е един от първите аспекти на 4 декември за първ път ще е, дадем наградата за достъпност, което е европейска инициатива за награждаване на онези градове, които предприемат действия, така че техните градове да станат по-достъпни. За първ път имаме две специални награди за градовете, които са подобрили достъпността до обектите от културното си наследство. За първ път да имаме не само награда а, за градове над 50 000 жители, но също така и една специална награда за по-малки градове, под 50 000. Така че идеята беше да покажем колко е важно културното наследство за малките местни общности – Наградата, както казах, ще бъде връчена на 4 декември, който е всъщност Европейския ден на видимостта. Трябва да работим и за обучението, образованието на професионалистите. Абсолютно споделям вашето становище. Препоръките които са разработени от групата държави членки, са свързани с образованието и културата. Трябва да работим заедно, така че да, да разработим една такава европейска рамка за образование. Също така, говорихме и за занаятите, някой от вас ги спомена. Тук е важно да не говорим само за професионалистите, но също така и да ценим значението на занаятите в Европа. Имаме четири нива, по които да привличаме по-младите хора да се занимават с занаяти, обучение, обучение цял живот и предаване на опита на поколенията. Да, знам, че това наистина е изключително важен въпрос – наистина това е една, може да бъде наречена времева бомба. Много скоро по-старото поколение няма да може да предаде своите знания на по-младите. Ситуацията действително е много драматична. Мисля, че това беше от мен. Благодаря. Аз не съм експерт, не мога да давам отговори, но искам да направя една бележка от моя страна. Често се говори за агресивност прямо културното наследство и околната среда. Но аз се притеснявам от един друг риск, една бавно приближаваща опасност. Това е комерциалното. Комерциалното, което унищожава културното наследство. В моята държава има много такива примери. Има обаче градове, които са били пазени над хиляда години или и тогава от незнание, от глупост ли, върху а, тези сгради е излят бетон в най-различни градове и то без никаква причина, понякога от незнание или по невнимание. И това е една изключително важна тема. Когато говорим за защита на културното наследство, трябва да се вземе предвид и качеството на реставрация – Надявам се, че и след следващите е, две изказвания ще имаме повече време по тази тема. Сега започваме втория кръг от изказвания. Давам думата на господин Фотиус Папулис от Генерална дирекция околна среда. So good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much also for the invitation to... Здравейте, дами и господа! И аз благодаря за поканата на днешното заседание. Работя в Гран дирекция околна среда в звеното защита на природата и ще ви информирам за нашите текущи дейности, за разбиране, по-добро разбиране между природното и културното наследство, връзките и е, приликите. възможностите, които се е, предоставят от Европейската мрежа Натура 2000. Както знаете, идеята е да се възстановят и да се е, защитават най-уязвимите екосистеми. В момента тази мрежа покрива една голяма част от е, сушата на държавите членки и се разширява и във водите връзките между защитените територии за, по природни а, причини и културни а, причини се обсъждат от няколко години. Има няколко фактически причини. Много от тези системи са свързани с културните пейзажи, които са резултат от работата на човека а, или природата от хиляди години. И има и много тясна връзка между човешката дейност и природата. И също така, друг фактически елемент, че има доста сериозно пространствено припокриване между културните а, региони. Регионите е обект на културна защита и на природна защита. И в същото време все повече разбираме, че има много сериозни социално-економически ползи за обществото и за економиката от доброто управление на природните и културните а, зони. И така, тези на региони често са изправени пред едни и същи предизвикателства, което води и до необходимостта за интегрирано управление в тези области. И то така, че синергията да е в полза и за природата, и за културата. По-добро по-добра комуникация, повишаване на информираността, включване на хората, на общностите, различни схеми за управление в тези области, синергия за използването на финансови ресурси. Всичко това с цел не само да се захранят и да се възстановят тези зони, но също така и да създадат възможности за бъдещето и за устойчиви дейности. Ще почетая тук факта, че синергията с Натура 2000 има голяма полза, тъй като в Европа имаме много сериозна правна рамка за тези защитени територии и това също така е от полза за защитата на културните територии. От миналата година има план за действие на комисията за такова законодателство. Определихме и други дейности за по-добри връзки между природните и културните столици, като се позовем задължително на Европейската година. Това е приноса от страна на околната среда, така да се каже, за 2018. Започнахме с някои а, отделни случаи, за да идентифицираме а, такива места, на които има подобно добро съчетаване. И така публикувахме такива от всички държави членки. Действително констатирахме, че има доста сериозни синергии и препокривания. Например, в Матера, в Италия, която ще бъде столица на културата, европейска столица на културата следващата година. Това е част от а, културен паметник, но и част от Натура 2000. И има правила които се спазват и се от както за защит, за опазването на този град, така и за видовете, които ползват част от тази територия като свое местообитание. Какво върви в момента? Някои по-задълбочени изследвания за това как да разберем по-добре пространствените припокривания между културните и природните защитени територии. И също така се опитваме да анализираме тези скрити синергии, за да направим някои препоръки за интегриран подход и управление, особено с оглед на възможностите, но и предизвикателствата, които могат да проистъкат от всичко това, особено в областта на културния туризъм. Като резултат от нашите изследвания установихме много сериозно препокриване между двата вида територии. Половината всъщност от културните, зоните на културно следство са, се намират или в, или много близо до да, такива по Натура 2000. От 336 уникални културни а, такива зони на световното културно наследство. В Европейския съюз 49 или близо 15% са в а, такива по Натура 2000. Подобна е картината, дори малко по-засилена, когато разглеждаме и смесените културни и природни ценности с Натура 2000. Така че това пространствено при покриване е много е, силно застъпено в е, първата част от нашия анализ. Има и други препокривания, например тези, които са свързани с наградите по Европа Ностра, системата Европа Ностра и там почти половината от а, зоните, които са лауреати на тази, тези награди, са и защитени по Натура 2000. И така, това е област, в която все още се стараем да способстваме за такъв тип синергии наградите, които се връчват и отбелязването всяка година на 21 май. В същото време аз споменах и общите заплахи. Тук отново сме а, идентифицирали няколко примера. И тук схванахме, че основна една заплаха е неустойчивия туризъм и неконтролираното разширяване на градовете и други форми на инфраструктура, които са без нужното планиране. И така тези ам, общи заплахи водят и до подобни предизвикателства. В същото време обаче ние искаме да подчертаем и някои от възможностите, които могат да проистекат от съвместното управление на такива територии. Ето тук имаме пример от Австрия, където се вземат предвид нуждите и от реставрация на културното наследство и от защита на природните дадености. Така, по този начин ние всъщност стигнахме до идентифицирането на препоръки, които могат да доведат до по-добро управление на нашето общо наследство, но също така сме се опитали да разгледаме възможности за заетост, устойчиво развитие, както и по приоритетните зони за Европейската година. Тези препоръки, които сега подготвяме, са свързани с по-добре, по-добри данни, по-добър достъп до данни, по-добро разбиране, ам, опит да се намери общ език в различните общности. Опасявам се, че все още говорим по един начин, който не способства за добро, добър обмен трябва да имаме повече общи инициативи, по-добра информираност за социално-економическите ползи, проистичащи от а, съвместното управление на културните и природни защитени територии. Всичко това ще се отрази на това общо наследство, особено посредством туризма, но има и други области, като например развитие на селските райони – споделянето на всички тези добри практики в различните общности, не на последно място, идентифициране на нуждите от ресурси, достъпното финансиране, особено в европейските фондове, използването им по един ефикасен начин. И така, до тук сме стигнали с тази дейност. Имаме интернет страница, която може да разгледате. Тук смятаме, че има много сериозни възможности за добро съчетаване и взаимни ползи. Благодаря. Господин Орел Матайонга от ЮНЕСКО. Uh, gracias, uh, señor Diaconú. Gracias por, por la invitación a estar aquí hoy. Hablamos, pasamos un poco a otra. Благодаря. Радвам се, че съм сред вас днес. Нека да преминем към един друг европейски език от Южна Европа, испански, да знаете, че ще преминавам от испански на английски обратно. Предварително се извинявам. За ЮНЕСКО като институция и за мен лично е огромно удоволствие да съм тук днес сред нас, сред вас и да представлявам нашата организация, която се бори усилено и а, за всички видове културно наследство. И да проведем заедно всички тези семинари и обсъждания, особено сега по време на годината на европейското културно наследство. Искам да ви разкажа за някои от проектите, по които работим. Проекти, в които е включен ЮНЕСКО заедно с европейските институции. Сега преминавам на английски. Няколко думи за сътрудничеството между ЮНЕСКО и Европейския съюз. Знаете, ние си сътрудничим доста отдавна в тези сектори на науката, културата, образованието и Европейския съюз е стратегически е, партньор, тъй като двете институции работят е, в близко сътрудничество за постигане на общите цели. Що се отнася до днешната тема, 350 а, са европейските културни паметници. И освен това, И освен това има 89 включени европейски практики, включени в списъка за нематериалното културно наследство. Разбира се, не трябва да забравяме, че културата е наша цел. ЮНЕСКО с радост работи в близко сътрудничество с всички институции на Европейския съюз, особено Европейската комисия по всички тези инициативи, които Ермения спомена по-рано, но също така и с всички други гран дирекции, гран дирекция Growth, конкретния проект, който беше вече пояснен и също така и с международното измерение, пробата с незаконната търговия, с други генерални дирекции, работим по инициативи за правоохраняването, за следващата седмица. Среща имаме в Париж с прокурори, магистрати и служители в митниците, за да обсъдим именно този конкретен въпрос, тъй като ние трябва да сме наясно, че има голям проблем не само за Европа, но и за съседните държави и в целия свят. Така че това е международното измерение, но работим също така и по темата за наследството в риск в сътрудничество с Генерална дирекция ДЕВКО, с а, а, Сирия, Йемен а, и така нататък и с Централна Азия си сътрудничим и с Европейската служба за външна дейност. Европейския съвет, Съвета на Европа, Економическия и социален комитет, Комитета на регионите, всички те са партньори наши по тези важни теми. Както Армения почерта по-рано, и аз искам да почертая вътрешното сътрудничество, което тече. Тя говори за 19-те служби, които работят заедно, но а, това сътрудничество тече и отвъд за този холистичен подход към Европейската година за културното наследство. И по-конкретно господин, за господин Диапано и членовете на вашата комисия. Ангажираността на ЮНЕСКО с този важен проект, който ще представя, той всъщност беше възможен заради подготвителната дейност на вашата комисия в парламента и Генерална дирекция ГРО. И така целта е да се популяризира културното наследство в Европа посредством културен туризъм, но с този холистичен, интегриран подход. Виждате Пон Дюгар във Франция на тази снимка. Това е световно наследство в Европа. Вие можете да включите всичко това на вашия телефон като приложение и да се свържите и с тази интернет страница, която е много красива. Какво представлява а, този проект за световно културно наследство и пътуване на световното културно наследство в Европа. Това е проект заедно с National Geographic, който представлява нов начин да се пътува в местата и паметниците на културно наследство по един различен начин. Една от целите е по не толкова известните места да станат по-посещавани и да има обмен. Европа е домакин на наистина невероятно културно наследство, което може да вдъхнови пътуващите и ние сме разработили четири теми за пътуванията. Те са Древна Европа, Романтична Европа, Краска Европа и Европа под земята. И посредством тези пътувания може да откриете Европа в нова светлина и да видите как се приплитат всички тези истории, за да разкажат за Европа. Ние даваме достъп до някои наистина скрити ам, съкровища, така да се каже, като работим заедно с местното, а, местната общност, а, с местната економическа дейност, но има и нещо повече. Основната цел на този проект е да промени начина по който хората пътуват, да останат по-дълго на място, да оценят по- дълбино от тези европейски ценности, да се запознаят с местните условия. Все за ценности говорим. Този проект беше а, организиран заедно с 34 а, такива а, културни обекти на културно наследство, културни паметници, заедно с тях участваха администрации, различни органи в областта на туризма и различни заинтересовани страни от частния сектор, местната общност, експерти в областта на местното развитие. Те също допринесоха за разработката на този проект. Една а, конференция на високо равнище за устойчивия туризъм се проведе в Париж в Централата на ЮНЕСКО в рамките на Европейската година на културното наследство и годината Европа. Европа-Китай и по време на това събитие бяха подчертани различните подходи за устойчиво развитие на туризма, които ще доведат ползи за местно равнище, както и създаването на допълнителни инициативи. Водещия проект беше бе показан като първата а, световна платформа, посветена именно на световното наследство и а, туризма. Кампаниите по социалните медии и а, работата с пресата в Европа а, върви. Надявам се изложбата да, да той да е тук в Европейския парламент следващата година. Това е проект, по който сме започнали работа. Това би било една голяма възможност за споделен с вас. Какво друго? Още няколко думи по тази връзка между културата и туризма, защото, както вероятно знаете, това е една от, на, един от най- големите и бързо развиващи се сектори в световната економика и има потенциал да допринесе пряко или косвено към всички цели за устойчивото развитие. Нека да не забравяме целите за устойчиво развитие на хилядолетието. И така, в момента около 40% от всичкия а, туризъм всъщност е културен туризъм, или по-скоро доходите от него са 40% и това е около 10% от а, световното богатство. Ако се управлява добре, културният туризъм може да способства за иновации във всичките си области в, от списъка на ЮНЕСКО, а, култур, а, областите с културно наследство са действително много силно посетени. Младите, които са готови да пътуват, родените в новото хилядолетие, които взимат решение на място. Благодарение на вас, Европейския съюз, Европейския парламент и Европейската комисия, това стана възможно. Благодаря. Mulțumim și noi. Е, Благодаря. Сега съм изправен пред една огромна дилема. По план, сега трябваше да имаме въпроси и отговори. За съжаление, обаче нямаме достатъчно време. Оставам с усещането, че във вашите изказвания не задавате въпроси, но изказвате много важни мнения. Давате ценна информация как стоят нещата в, на място в дадена държава членка – всяка една държава се различава от останалите и без тази информация ние не можем да направим следващата стъпка и не можем да завършим годината на европейското културно наследство. Важно е да се събере цялата тази информация и вашите изказвания наистина са много важни. Имате думата, заповядайте. De Augusta Santos, Assembleia da República de Portugal e membro da Comissão de Educação e Ciência. От парламента в Португалия искам да кажа нещо за положението в Португалия. Като цяло, ние се грижим за стимулирането и провеждането на технически проучвания. Работим с университети, институти, с други организации, така че да придобием по-дълбоки познания за културното наследство в Португалия. Имаме три специализирани държавни органа лаборатория, научна лаборатория за археологически и морски проучвания. Запазването на нашето културно наследство е много важно и през последните години постигнахме голям напредък. Миналата година успяхме да възстановим военната крепост в Инисан. Също така използвахме европейски средства за това и работим по европейска програма за възстановяване и реставриране на исторически сгради. Също така работим по програми за градско развитие. Културното наследство трябва да бъде управлявано по-добре. Имаме нужда от един по-добър менеджмент на европейското наследство. Европейският съюз тук трябва да поеме водеща роля. Трябва да ръководи това по-добро управление. Има много инициативи на Европейския съюз, но това е най-голямото предизвикателство, пред което трябва да се изправим. Важно е с този съвместен подход да постигнем напредък, който е много важен за нашите граждани, за европейската идентичност, за силата, която нашето културно наследство има да включи всички нас. Трябва да работим също и по управлението и менеджмента на нашето културно наследство. И имаме нужда от координиране от страна на Европейския съюз. Благодаря. Buenas tardes de nuevo. Siento volver a intervenir, pero. Благодаря. И аз искам да се изкажа и искам да изразя моите чувства, свързани с селските райони, от които аз идвам. Моя град е с 6000 души население. Що се отнася до опазване на природното и културното наследство, има всички предимства и много от хората, които живеят в този район – биха искали националните органи, европейските, международните организации да се включат в опазването на културното наследство и онова, което са направили местните. Но те не искат техните домове да се превърнат в места за посещение и да нямат възможност да участват в вземането на решенията. Когато говоря за това население, аз имам предвид и техните обичаи, развили се през столетията, които имат своята економическа стойност. Една от задачите на Европейския съюз би трябвало да бъде едно по-широко тълкуване на културното наследство. И би следвало да се насърчават традиционните занятия а, и да се правят данъчни отстъпки. Защото в противен случай населението ще напусне. Искаме да съхраним културата, но ако няма хора, няма да има и култура. Това не може да бъде отделено от потребностите на хората, които живеят по места. Това е и силата на Европа. Не можем да имаме Европа, ако няма тясна връзка между човека и природата. И през вековете, именно поради тази връзка, сме създали тази красива култура. Имате думата. Искам да взема повод от казаното от колегата току-що. Аз съм от Гърция. В Гърция градовете са пълни с археологически обекти. Има много такива и в провинцията, извън градовете. Така че има връзка между културното наследство, а, градоустройството, земеделието и с онези, които искат да се възползват от всички тези обекти и да забогатеят чрез тях. А тук говорим за опазване. Тази тема бе повдигната многократно. И тъй като говорим за контрол, той е много необходим, но не можем само да вливаме средства – и да разглеждаме тази дейност само от економическата и страна. Би трябвало хората да се гордеят със своето наследство. Би трябвало да създадем една мрежа и Европейският парламент разполага се инструментариума да направи това, за да създадем тази връзка между археологическите обекти и населението, тяхното ежедневие и обичай. Би трябвало също така да окоръжаваме възможностите тези а, културни обекти да получат някакъв правен статут и да бъдат защитавани по този ред. Следва да приемем, че културните обекти са неделима част от нашето ежедневие. Те не са замръзнали във времето и представляват интерес единствено и само за туристите. Знаем, че говоря пространно, но според мен Европейският парламент и националните парламенти могат да намерят решение – Тук по изключение диктатурата няма да сработи. Точките, които вие засегнахте във вашето изказване, са много важни. Има и правни последици. Вероятно, имаме нужда и от правно мнение. Тук е господин Мендоло, правен експерт от правната служба и сега искам да му дам думата. Заповядайте. Yes, thank you. Да, благодаря ви. Добър вечер. Аз съм от правната служба на Европейския парламент. Няколко пъти днес чухме, че културното наследство и неговото опазване е работа на държавите членки същото време обаче има някои аспекти, които са относими и за Европейския съюз. Искам тук да ви припомня, че според член 3 от договор за Европейския съюз, Европейският съюз следва да гарантира опазването на културното наследство. А член 167 от договора за функционирането на Европейския съюз предвижда задачата за единното културно наследство да бъде вменена на Европейския съюз и по-конкретно да се опазва културното наследство, се въвежда чрез договора от Мастрих, но всъщност съществуваше такова правило и преди това. Възоснова на общия принцип, културното наследство бе вменено като задача на Европейския е, съюз по линия на нелегалната, противодействие на нелегалната търговия с културни ценности – и тогава правното основание беше различно. Това беше по линия на търговската политика. Така че опазването на културното наследство е допълваща компетенция. Имаме изключителна, споделена тази не така еднозначно уредена – Става дума за следните правомощия. Окоръжаване на сътрудничество между държавите членки, обмен на водещи практики, но също така оказване на подкрепа и подпомагане на действията на държавите членки. Независимо, че тази компетенция е допълваща, Съдът на Европейския си от самото начало и тук трябва да вметна, че тук не имаме такава допълваща компетенция само в областта на културата, имаме такава в областта на образованието и спорта. Така че културата е в добра компания. Здравеопазването, гражданската защита, а, сътрудничеството по линия на. Това са все допълващи компетенции, но съдът винаги е постановявал, че когато имаме само допълваща компетенция, това в никакъв случай не означава, че е, имаме несъществуваща компетенция. А когато такава компетенция съществува, общите принципи са приложими. Хоризонталните принципи в областта на европейското право – и на сътрудничеството между държавите членки. С други думи, държавите членки трябва да се въздържат от приемането на мерки, които биха опоручили изпълнението на целите, които преследва политиката на Европейския съюз в случаите, в които Европейският съюз упражнява своята компетенция. Така че, въпреки липсата на преки а, пряка уредба за хармонизиране на действията в тази област, тук има предвид и вътрешния пазар, някакъв вид компетенция съществува, тя може да бъде упражнена в подкрепа на действията на държавите членки. И друга положителна връзка за работата на системата е свързана с финансирането на инициативи за културното наследство, включително и в една област, в която Европейския съюз има много а, строги правила, именно конкуренцията. Член 107 от договора за функциониране на Европейския съюз предвижда Европейската комисия да даде разрешение за държавни помощи за опазване на културното наследство, дори тогава, когато економическите дейности бъдат засегнати. Има е случаи, в които няма економическа стопанска дейност. В такъв случай – а, рамката за държавните помощи не е приложима. Но като говорим за държавни помощи, за опазване на културното наследство, това е част от регламента за а, груповите изключения. Така че, е, тъй като компетенцията е само допълваща, това съвсем не означава, че компетенции никакви няма. А що се отнася до държавите членки, щом те имат готовността и желанието да започнат предприемането на действия от страна Европейския съюз, те държавите членки тогава разполагат с доста широка маневреност да си осигурят финансиране, мисля тук да спра. Благодаря. Ако господин Ментола имате чувството, че има нужда от повече обяснения по други теми, дигнете ръка. Благодаря. Protection de патримон, patrimoine qui est extrêmement Ние работим по тези теми от доста отдавна и смятам, че е, е доста добре подготвено нашето законодателство и въпреки това си даваме сметка, че разпоредбите в Франция имаме е, два такива закона, които се ползват и това, което конкретно визираше австрийския колега преди малко, в, е, в крайна сметка архитектите имат задължението да дават становища по новото строителство. И това не винаги е така добре обвързано с културната стойност, културните ценности и обектите на културното наследство, като катедрали и така нататък, колко тях. Разбира се, вие преди малко, току-що, преди малко се изразах, изказахте против силния натиск който понякога се получава в това отношение. Това обаче, което се наблюдава е, че трябва да сме изключително бдителни при а, опазването на тези обекти и а, също така гъвкави. Това, което виждаме във Франция и границите на тази дейност и в крайна сметка има необходимост културното наследство по някакъв начин да се обнови с някаква нова дейност, защото дори да е в прилично състояние, то трябва да има някаква функция, защото много средства се вливат в възстановяването на културни и исторически обекти и след това изключително много средства вървят в поддръжката. Често става въпрос за огромни суми, които се наливат веднъж и след това са необходими отново след 10 или 15 години. Така че Става въпрос за една дейност, проект, която осъществяваме. Казва се Акция Сърце на града. Тя въплощава много от вече засегнатите днес теми. Всъщност ние разглеждаме културното наследство като сърцевина, в която наистина се опазват ценностите, но също така и се опазват някои стари економически дейности, професии, занаяти. И така ние търсим средства, с които тези нематериални и материални културни наследства да могат да бъдат превърнати в нещо, от което да има и економическа полза, економическа функция. Благодаря. Вярно е това, което казвате. Кой още иска да се изкаже? Okay. Um, so good afternoon. My name is... Добър ден. Аз съм от Международния център за консервация на културното наследство от съвета на Европа и председател на едно от журитата, което връчва награди в тази област. Искам да се спра на нещо, което бе споменато в някои от презентациите. Има една тенденция хората и общностите да станат по-важни. И ние а, връчваме тези награди по нашата Европа с надеждата да установим именно тази връзка между тези населени места и обществото в цялост. По това работим в момента. Работим по превентивната консервиране на наследството, защото нашата крайна цел е всъщност да създадем една система за обществено здраве, така да се каже. Т.е. да имаме системна нагласа. И затова създадохме и този доклад. Имахме един изследователски проект с такава цел. И Идеята ни бе културното наследство да не бъде само цел, а да допринесе за устойчивостта и на другите ресурси. Няколко пъти тук беше споменато начина по който може да направим преценка на къде да насочим средствата в Европа, обикновенно само измерваме економическия ефект, не измерваме социалното въздействие и екологичното такова. Има и такива елементи, но винаги се мисли само за финансите и затова е толкова трудно да се направи една същинска преценка, за културното наследство, за това какви ресурси е нужно да бъдат насочено. Много неща можем да кажем, но това, което ми дойде на ум миналата седмица по време на този панеир, е, че трябва да говорим повече за хора. Говорим за умения, нещо, което е решаващо, но ако хората не са убедени, ако родителите не са убедени, че децата трябва да отидат в а, такива а, школи и училища, а, това няма да стане. Те могат да мислят да искат детето им да стане лекар, но той може да иска да стане водопроводчик. Шегувам се, разбира се, но а, би трябвало в обществото да има осъзнаване за това, че хората могат много да се гордеят с това, че се посвещават да работят в сфера, която е важна за обществото и тук не иде да реч само за пари. В този смисъл, когато погледнем различните финансови механизми налични в Европа, може би няма да е зле да помислим и за следното. Европа и нейният облик, съхранението на Европа е важна тема за хората – Създаването на Европа чрез програмите Еразъм, което позволява на хората да пътуват, може би следва да инвестираме все повече в нещо, което става все по-важно по отношение на а, наследството. Е. И има много добри примери в, в тази посока. Проекти, обекти, за които се полагат грижи. Така че, ако можем да окажем подкрепа, да можете да пътувате от място на място, това ще бъде полезна, полезно начинание. Не говоря тук само за Натура 2000. Можем да я тълкуваме по най-различни начини. Например, доколко тя допринася за нашето здраве или за миграцията на животни, на птици но ние можем да говорим за миграция на хора с умения а, и познания. Мисля, че така можем да постигнем много. И сега се връщам към моите отговорности в областта на наследството. Наистина има много положителни примери, от които бихме могли да се възползваме. Това исках да ви кажа. Благодаря. Искам да се присъединя към изказването на господин професора и да ви приканя да прочетете доклад на Комисията по култура и образование, публикуван преди година. Става въпрос за един интегриран подход към световното културно наследство. Именно за това говорим тук. Хората трябва да бъдат поставени в центъра на културното наследство. Как обществото да бъде включено? И за това ви благодаря. Госпожо, вие имате думата. Не ви видях преди малко. Вдигнахте ръка, нали? Барок, барок. Барок. Долази в парламента Република Сърбия. Е- Аз съм от парламента на Република Сърбия. И искам да кажа нещо и да се обърна към всички тук присъстващи. Слушах всички дебати, всички въпроси, които бяха зададени. Културното наследство и опазването му е важна задача за всички ни. Сърбия преди няколко дни прия един нов закон за опазване на културните паметници. Дълги години се водеха войни в миналото и предвид нашия опит който беше печален, се понесохме последствията – на юг, в Косово, имаме системно унищожение на православни а, гробища, църкви. И имам един въпрос. Минаха 14 години, откакто бяха унищожени няколко манастира – а Европа не може да си позволи да не предприеме нищо и да открие кои са извършителите. Това наистина е унищожението на цяла една територия и нужно да има отговор. Благодаря, господин председател. Аз съм председател на културната комисия във втори район във Виена, Австрия, по професия мисторик. историк. И като историк съм свикнал да ходя из Виена с отворени очи и да се ориентирам към фактите. Кой се грижи за имперското културно наследство? Това е основният въпрос. В Австрия нещата са подредени иерархически. Имаме една институция, Федералната служба за паметниците, която се е, занимава с е, хиляди обекти, които се нуждаят от защита и просто не смогва. И така обърнахме се към собствениците а, е, на така собствениците на такива културни обекти трябва сами да се грижат за себе си. А, кой се грижи за това? Кой го контролира? И чух аргументите на юриста, който каза, че идеологическата подкрепа е изключително важна, защото трябва да се поеме отговорност за това, кой се грижи за тези обекти за да можем и ние в Австрия да осъзнаваме това по-добре, да разберем, че тази федерална служба не е дофинансирана, няма достатъчно персонал и тя просто не смогва да се справи с нашата история. А историята е свързана с нашата културна антропология и ние искаме да запазим тези ценности. И колегата от Сърбия, която говори за националната идентичност – през, 40, през последните 40 години над 50 твореца бяха унищожени и да, идентичността се променя, а, кли, а гражданите не искат това да става. Благодаря. Благодаря. Господин Маталонга. Искам да добавя нещо към думите на господин Монтес за местното развитие и културното развитие. Има много мерки, много дейности за защита и опазване на световното културно наследство и природните богатства. Много средства са насочени в посока да се създадат корени марш, маршрути, хората да бъдат водени по улици, които не са толкова познати, так, за да могат те да стигнат до определени квартали в градовете. И там, чрез едно такова посещение, да развият едно по-високо съзнание. В Испания, например, едно такова място се намира в края на тези големи маршрути, Аранхуес или Лалантра, може би не е същото, но те се намират в една също толкова голяма област. Трябва също така, могат също така да се създават синергии между различните принципи защита на културното наследство, стимулиране на културния туризъм – така е, че, така че да се даде една цяла нова вселена. Ето това е основната концепция на нашия принцип. Започваме от културното наследство и искаме да развиваме околността около него. Развитие на културата в е, градска среда на бъдещето. През следващите е, столетия ние всички ние ще живеем в градове и независимо от това трябва да се да вземем предвид, че областите, в които има природни богатства или пък културни обекти, трябва да бъдат включени в този процес. В различните комисии в държавите членки, в комисията това се дискутира много оживено. Също така на много други форуми, за да могат всички тези аспекти да бъдат взети предвид. Земеделието, отражението върху земеделското развитие. Всичко това са околностите, регионите около самите културни обекти. И искам също така да кажа нещо господин от правната служба. И аз съм юрист. И искам да отбележа, че, става, че има и рамка на целите на хилядолетието. И ние всички сме обвързани с тях. И като казвам всички, това означава ние като граждани, в рамките на нашите дребни ежедневни действия, също така и на регионално и на национално ниво, и на ниво Европейски съюз и по целия свят, е, примерно на ниво ЮНЕСКО. Защото негова е задачата да пази културните ценности на човечеството. Искаме да изпълним тези цели за развитие на хилядолетието, и, по отношение на цел 11 за устойчивите градове има една точка 4. Трябва да увеличим усилията си така че да запазим културното и цялостното наследство на човечеството. Става въпрос за почти всички универсални ценности – и това е нашата задача, задачата на всички нас и задачата на нашите деца. Това е, е нещо, което трябва да осъзнаем. Това е нашата работа. Трябва да работим с, с, хората. Всеки ден да говорим с гражданите. Трябва да говорим с гражданите, с младите хора, с тези, които гледат YouTube, тези, които са родени през това хилядолетие. Ако не го направим, вече сме загубили. Няма да можем да предадем нашето наследство на следващите поколения. Може би ще ви прозвучи сурово, но аз вече съм го казвал. Тази година на европейското наследство е нещо, което ни вълнува, нещо, което ни кара да местим планини и да започнем да действаме в институциите, в Европейския съюз, в парламента, на национално ниво. Трябва да започнем да действаме, да продължим с усилията, да го правим във всички области и наистина трябва да работим всички заедно, независимо, че културата е нещо много фрагментирано. Трябва да работим заедно на местно, национално и европейско ниво. Смятам, че ще се съгласите с мен – и ще разберете защо работим толкова амбициозно в тази област. Това е послание, на което аз много държа и което исках да кажа. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря. Вие говорите като политик. Много сте талантлив, а не говорите като член на ЮНЕСКО. Следващата година има европейски избори, така че ви пожелавам успех. Имате думата. Не, господина, господина имах предвид. Нека той да бъде първи. Клаус Петър Ехтер, като аз също съм член на съвета на Европа, Европа Ностра и заместник-председател за Германия. Какъв е ефекта върху европейското културно наследство? Мисля, че това е успех в много отношение, най-вече в повишаването на информираността за културното наследство. Също така фокусът правилно е поставен върху концепцията за устойчивостта. Но има още какво да се направи. Имаше един политически форум на високо ниво в Обединените нации в Нью Йорк. И там се обсъжда се и, и, и, и това се обсъждаше, но а, не се обсъждаше, защото политиците, а, но това не се обсъждаше, защото според мен политиците не разбиват, разбираха важността му. Това е важно за бъдещето на културното наследство. Беше, е, говореше се за план за действие, наследство, да се използва момента. Мисля, че ще бъде наистина интересно, ако можете е, да кажете нещо повече е, за бъдещия план за действие. Благодаря. Благодаря. Сега вие имате думата. Благодаря. Искам да поговоря по един въпрос, за който вече става въпрос. Стана въпрос, кой е отговорен не само на регионално ниво, и по отношение на правилата, но също така и по отношение на ползата, използването на тези обекти. Явно, като че ли никой не носи никаква отговорност. В моята страна културното наследство, включително църкви, манастири и други обекти, се оказва че органите на католическата църква въобще не проявяват интерес към тях. В Кипър много скоро въобще няма да ги имаме тези паметници. Или защото не се управляват правилно от хората или от съответните власти. Искам да поздравя Европейската комисия за нейното участие в реконструирането на археологическите обекти и паметници в Кипър. Общо 25. Също така е важно и политиците да се включат в пълен обем. Също така те трябва да донесат и пир и мир, извинете, в района. Използването на ресурсите – за да може да се даде едно доверие между двете, между двете части на нашата страна, е един много полезен инструмент. Е, службата на Европейския съюз по външни работи трябва наистина да осъзнава това. Когато говорим за економическа помощ и управление, трябва да сме сигурни, че каквито и действия да бъдат предприяти, те няма да застрашат културното наследство в тези области, че няма да бъдат в противоречие с други програми. Участието на Европейския съюз не е военно, а, поли... а като политически и економически съюз. Но в Кипър имаме възможност да защитим всички тези паметници и археологически обекти. Те носят тази отговорност и могат да инвестират в програми в Кипър за защита на тези паметници. И да се върнем на въпроса кой носи отговорност в тези региони се нуждаят от едно постоянно развитие и постоянен контрол. Това е ролята на ЮНЕСКО, според мен, и ролята на Европейския парламент. С, а, чрез неговия глас. И накрая, господин председател, Времето не винаги е съюзник в тези региони има голяма необходимост цифровизация на културното наследство, така че е, да запишем тези артефакти и да ги запазим за следващите векове. Благодаря. Отговорността и поемането на отговорност – също е въпрос на организация и е от националните компетенции. Заповядайте, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми позволявате да се изкажа още веднъж. Всичко, което обсъждаме тук, ще има ефект върху бъдещето, ако заложим на образованието и разясняването ако не образоваме бъдещите поколения, ако не повишаваме съзнанието им към културното наследство, ще имаме проблеми. И приемам това, което казаха колегите, родителите, които предпочитат детето им да стане лекар, а не да развие способностите си, например да реставрира някои неща. Трябва да включим културата в политическите обсъждания. На национално ниво обаче това не е лесно. Културата не заема основно място в националната политика, а има нужда от него. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че организирате това събитие и поканите заинтересовани страни като мен и за възможността да обсъждаме това с представители на отделните държави членки. Културното наследство е от компетентността на държавите членки. Аз представлявам асоциацията, една асоциация в Европа, която се състои най-вече от отделни хора и Искам да отправя по, да приканя а, през, националните представители да проверят а, кой носи отговорност за това. 40% от тези обекти са в частни ръце. Така че смятам, че това е покана, това е нещо, което вие трябва да ги накарате да направят, и те, но те се нуждаят от подкрепа, най-вече когато говорим за консервиране и реставрация. Всеки ден те трябва да поддържат това, което имат и знаете колко е трудно, а, не им достигат средства. Мисля, че а, можем да приложим определени инструменти за управление на тези сгради. Можем да предложим национална компетентност. Винаги се питаме какво може да направи Европейския съюз на национално ниво. Има множество инструменти, които са много полезни в ежедневието, така че да се поддържат тези сгради. А, има много амбициозни хора. Много говорим за интегрирано управление. Това е много интересно историческите сгради са част от пейзажа. Знаете, че множе, повечето от тези обекти се намират в провинцията. Знаете какво се случва в тези региони. Ето защо трябва да подкрепим тези менеджери, които са там. Как да го направим? чрез много прости инструменти. Понякога е просто въпрос на комуникация, на подкрепа, но това е нещо много лесно. И това е послание към всички национални представители да обръщат внимание на това. И още нещо. Чухме е, много да се говори е, за законността, чухме и юристите може би това не е от основната компетентност на ЕС, но има много директиви, които се отнасят до културното наследство. Например, енергийната ефективност. Имаме много директиви, които държавите трябва да изпълняват. И там има изисквания към собствениците на сградите. Знаете, че те могат да бъдат собственици на културни сгради исторически сгради. Има много неща, които могат да се направят на европейско ниво. Да, разбира се, има трудности, трудности при намирането на правилния баланс, но, мис... но тази борба трябва да продължи и да направим нещо. Благодаря на Европейската комисия за това, че тя се занимава с тези управители на частно ниво и ние разглеждаме един нов бизнес модел, как да инвестираме в исторически сгради, така че те да бъдат използвани. Много важно е да знаем, че зад стените има хора. Благодаря ви. Фина. Um, my, my... Благодаря, Делфин. Аз съвсем накратко ще се изкажа, защото Делфин каза всичко, което исках да кажа. Аз съм от Европейската конфедерация на 22 държави, посветена на европейските реставратори а, и пазители на културно наследство. Трудно е да се опише една професия, тази на реставратора, така че мога да използвам една метафора. За какво говорим, когато става въпрос за реставрация и възстановяване извън на чисто и просто занаятите? Това е едно, един материален обект, а, и ние работим по него, но неговата същност е свързана с това как той се възприема. И така, говорим за възприятието, но също така и за интервенцията, директната намеса. И от това проистичат толкова много различни трансдисциплинарни подходи. А, и наистина трябва общността да е наясно с ценностите, защо извършваме тази дейност. И ние се срещаме с много а, пречки, когато работим. И а, за тях няма решение. Всеки дневно се сблъскаме с такива проблеми. Наистина е голям възможност за това, че са сред нас националните представители толкова много важност има в професията на реставратора, толкова е, голям е приноса му в запазването на добавената стойност, в възстановяването на културната е, ценност или обект. Някой преди мен каза, Нека Европейската комисия да го направи. Вие разполагате със средствата, с толкова много хора, които работят заедно. Но вие, националните представители, също разполагате с всичко това. Националните заинтересовани страни, ентусиазъм, който съществува и а, там се поема много сериозна отговорност в защитата на материалите им паметниците. Тук е връзката с посоката отдолу нагоре, с гражданите и застъпничеството. Застъпничеството в обществото. И дори и сега ние говорим за бедствие, създадени от човека, а, хора, които дори без още намерение, поради липса на образование или информираност, а, разрушават. Често тези дискусии не се вземат предвид. Трябва това да се случи на национално равнище. Има голяма добавена стойност. Може би в един правен форум би могло това да се разгледа и да се а, внесе нужната яснота. Благодаря много. Интересен коментар беше това, което чухме. Някой друг иска да вземе думата? дали бих могла да се изкажа като представител на Генералния секретариат на съвета на Европа. Благодаря много, че ни включихте в тази дискусия. Тя е изключително богата, изключително а, важна. Знаете, че съвета на Европа включва 47 държави членки, със седаще в, Север, в Страсбург и се застъпва за демокрацията и върховството на закона и така нататък. И що се отнася до наследството, природно или културно и съвсем напоследък въпросите свързани с ландшафта, ние имаме редица а, подготвени документи, които са готови вече за ратификация и за разглеждане от страна на Европейския съюз и нашия юридически корпус, който се увеличава и обогатява в хода на годините, изключително от, от полза и припомням, че все пак ни всички държави членки не са се включили в тези текстове, не са подписали, така че може би Европейския съюз е подходящо да се погрижи за това. Вече се присъедини в, към конвенцията от Берн, Европейския съюз, и като една страна по конвенцията, всъщност Европейския съюз прие и директивата за флората и местообитанията. Също така имаше и оценка на въздействието, ако не се лажа, във връзка с конвенцията от Перн, но и тази от Гренада за археологичното наследство, по-скоро архитектурното и също от Валета и от Фаро конвенциите в тази по-обща тема. И в края на своето изказване ще кажа, че заедно с комисията, съвета на Европа, организираме европейски дни на културното наследство, които имаха голям а, успех. А, по време на тях се отварят вратите на обекти на културното наследство и това е един процес, който ние се стараем да развиваме и накрая още една дум, дума за конвенцията, а, а, която е ратифицирана от 39 държави членки. А, това е нещо важно, защото а, има значение за ландшафта. А, наистина, а, изключителни а, ландшафти съществуват, но също и всекидневните, обичайните а, ландшафти, които също са важни. И така съвсем наскоро министрите приеха препоръка за приноса към този а, процес за правата на човека и за устойчивото развитие. Благодаря. Благодаря. Иска ли още някой да вземе думата? Panie Przewodniczący, 30 ponad lat e, spotykam się na takich konwektykach. Ще си скажа на полски. От 30 години участвам в такива събития, господин председател. Все говорим за културата, за нейното влияние на Европа. Още преди присъединяването на Полша, аз с радост слушах всичко това, което говорим и днес. Но все ми се искаше след тези обсъждания да стигнем до някакви конкретни полуки, да решим някакви конкретни действия, които ще се предприемат. Например, ако говорим за образованието в областта на културата, действително, То зависи от а, общините. И трябва да има хора, които се интересуват от тази тема. Например, някой директор на библиотека, който иска да преподава на децата за културата и културното наследство. Става въпрос за най- малките е, селища, където всъщност живеят хората. Полша има вече много възможности за възстановяване и реставрация на обекти благодарение на присъединяването си към Европейския съюз. Но също така трябва да се говори за това кой се възползва от тези средства и как. Тези помощи идват редовно, но искам да знам каква е ситуацията, да речем, и в другите държави. Как а, се развива там реставрацията? Това е една чудесна професия. Ако да речем, Полша може да по- помогне Украина която не е държава членка на Европейския съюз, има там невероятни обекти на културното наследство. Така че е добре да се по помогне всичко това. Ние много сме научили от а, тази държава. Всичко това е причина и за добри резултати. И е много добре а, ние всички да имаме възможност да обменим този конкретен и ценен опит. Благодаря. Иска ли още някой да се изкаже? Вие сте последен. Pero la intervención de... Eh, Извинявам се, че ще се повторя. Но... Коментарите от Ориол и от представителката на съвета на Европа ме провокираха. Съгласен съм с Ориол, че е важно да се възстановят някои обекти и да ги защитаваме, но често си мислим за културните, за физическите аспекти. Ако става въпрос за дворец, за замък, имаше едно сравнение с медицинската сфера. Не е едно и също а, това да се възстанови един а, паметник, един обект, това да се възстанови е, ландшафт трябва да се е, направи диагноза, да се постави диагноза и освен на конкретния обект се възновява цялата система. Най-сериозното наследство, което трябва да възстановим, възстановим е човешкото наследство. Няма как да възстановим един ландшафт, ако не обхванем използването, традициите, функциите, които са провокирали създаването на тези обекти И разбира се, в този ландшафт е, основното действащо лице е човек. Благодаря, че отново ми давате думата. Иска ми се съвсем накратко да се върна на темата за ландшафта и а, е, разпоредбите от а, е, Натура 2000, които ни позволяват да извършим всичко това. Изключително голям е залога и от енергийна гледна точка. Аз съм в... А, идвам от една а, част а, на Франция до река Жирон, която а, действително е голяма а, територия по Натура 2000. И там има фотоволтаични а, м, панели, а, които от една страна а, трябва да а, подпомогнат да се запази ландшафта и природните дадености, за да могат да продължат да живеят различни птичи видове там, но също така, ако нещо се работи нещо в Европа, нека това да бъде от енергийна гледна точка, защото този преходен период може да доведе до ам, реакции на държавите членки, които да а, са свързани с не толкова разумни инвестиции от а, енергийна гледна точка. Благодаря. За съжаление, има много такива примери. И в Румъния с европейски средства възстановихме крепост от 14-15 век и на 10 метра от там имаше друга европейска инвестиция – е, която обаче представляваше една огромна туалетна. Нещо като е, е, бунище и нямаше никакво съответствие между тези два проекта. Сега искам да направя няколко извода. Виждам, че асистентите си записаха всичко, подготвиха всичко и тази нощ ще е, подготвим заключенията за утре сутринта. Искам да кажа, че ми се искаше от тази среща да проистече нещо по-конкретно. Годината, в която, празну... която е година на европейското културно наследство, исках да получа обратна връзка от вас за тази година, за предизвикателствата с Европейския парламент, съвета, комисията. Какви проблеми са сте, с какви проблеми сте се сблъскали вие да, мнението на експертите беше много важно, за да разберем, че културата е в рамките на националните компетенции, но също така, че Европейският съюз може да представи добри практики. Но никого не можем да задължим да участва в даден проект – не ми стана ясно доколко вие сте възприели тази година на европейското културно наследство като положителна възможност за вашите държави. Пътувахме в държавите членки и на някои места имаше действително добри решения, които ни бяха представени. Истински реформи, които благодарение на Европейската година на културното наследство са били реализирани. Естествено, вашите вие помогнахте много. Посочихте истински проблеми и всички те трябва да бъдат отчетени. Аз съм доста възрастен, дълго време съм работил в тази област, професионално съм се занимавала само с култура в Романия. Знам, че културата има много измерения, преживял съм различни политически периоди, видял съм културата от различни перспективи, преживял съм и комунистическия вариант на културата. И сега, след 1990 година, виждам и капиталистическата версия на културата. Но и тогава, и сега, като професионалист в тази област, имам чувството, че културата играе ролята на украса, цвете за политиците. Тя се използва, за да могат политиците да изглеждат добри, добре пред външния свят, но когато става въпрос за пари, за културата остава винаги най-малко. В Европейския съюз има много държави с различни политически системи, но, за съжаление, това е така в повечето държави. Е, не се разбира колко важна е културата, колко важна е историята. И ако вие, членовете на националните парламенти, се превърнете в посланници на тази тема, тогава ще се превърнете в фактор, ще можете да упражнявате натиск и ще помогнете за запазване на културното наследство. Културата става все по-важна – има все по-голяма нужда от интегрирането на културата в нашето ежедневие. Тя е свързана с много различни теми. С тази тема се занимават различни генерални дирекции. Виждате, че в комисията има различни генерални дирекции, които се занимават с култура. Има и тесни, и по-широки връзки. Има връзки между отделните области и това е един много модерен принцип по отношение на културата. Всеки път, когато говорим за култура, бъдете посланници на нашите добри намерения в държавите членки. На, на румънски се а, казва, че през есента се броят пилците. Тоест, какво сме свършили? Това го правим ние през есента. Нека вашия глас да бъде чут. Можете да помогнете а, и да искате повече пари в бюджетите за култура във вашите държави. За промишлеността, за земеделието се отделят много повече пари, отколкото за културата. Но това е един модерен принцип за културата. И утре в заключенията ще споменем този нов принцип. Благодаря ви най-вече за това, че ми помогнахте да не използвам това чукче на диктатурата и искам на края на тази среща да а, почукам с чукчето, но все още не сме стигнали до там. Разполагаме с още няколко минути и можем сега да си направим снимки. Имаме 5-10 минути, а, в които можем да си подадем ръка, не само символично, и конкретно. Обсъжданията приключиха и това е един удар с чукчето.